Ако ми позволите, ще преминем към следващата тема от дневния ред е, политиката на сближаване след 2013. Въпрос към комисията. Сега давам думата на автора на въпроса, госпожа Данута Хубнер. Благодаря много. Уважаеми колеги, преди три години Имаше голяма реформа в Европейския съюз, която отчете безпредседентното разширяване на Европейския съюз и големите предизвикателства. Не случайно 2005-2006 година политиката за сближаване, Лисабонската стратегия, конкурентноспособността, измененията на климата, енергийната ефективност, ефективното използване на водните ресурси, подобряването на качеството на живота бяха все много важни теми. През 2007 година бяха определени приоритетите за Европейската програма до 2020 година. Ние трябва да изпреварваме промените, а не да ги изследваме. Ето защо аналитичният доклад за 2020 година беше публикуван, за да се изясни какви трябва да бъдат приоритетите на тази политика след 2013 година година. Днес ние сме добре подготвени да посрещнем бъдещето. Преди една година беше взето решение е, всички средства да бъдат използвани за реализация на мерките по пакета за економическо съживяване в резултат е, на економическата и финансовата криза и с оглед е, на дългосрочното преструктуриране. Но, господин комисар, нашия въпрос е отправен към а, бъдещите действия. Нуждаем се от а, категорични, енергични колективни действия, за да можем да отговорим на исканията на информираните ни граждани. Те все повече настояват за правилен избор от страна на политиците. Това се доказва и от проучванията на общественото мнение. Жак Делор на времето каза, че единия пазар е конкуренция, която ни стимулира да бъдем е, единни, да бъдем по-добри, защото се съчетава с солидарността. Сближаването ни е, се дължи на регионалната политика, която стъпва на тази здрава основа – конкурентноспособност, сътрудничество и солидарност. Години наред говорим за необходимостта да мобилизираме потенциала на всички региони и общини в Европа. Тази мобилизация се оказва най-ефикасна и ефективна, когато има пряка съпричастност на органите на управление под националното равнище. Ние вече успешно издържахме принцип, е, теста за това дали отговаряме на принципа е, за субсидиарност. Да, ние работим именно така и това се оказва успешния подход. По такъв начин сполучливо се съчетава подхода отдолу нагоре и отдолу нагоре за да се постигнат стратегическите цели на Европа. Но всички тези въпроси трябва да вървим по-нататък, да реформираме е, е, някои аспекти на управлението, без да се отказваме от основополагащите принципи. Още повече се укрепва принципа на субсидиарност в новия договор от Лисабон и вече достига местното и регионалното равнище на управление. Тук можем да направим много повече, особено на местно равнище. Някои казват, казват, че политиката на сближаване е въпрос, който се решава в Брюксел или на национално равнище. Но това означава, че те просто не разбират как функционират структурите, как се постигат общите цели по един економически целесообразен начин, без да допускаме политически рискове. Политиката на сближаване трябва да доведе и до приобщаване на всички граждани, до равнопоставеност на всички, също както общата валута или единния пазар. Общия пазар, единната валута и сближаването са наше общо публично благо в Европейския съюз. Ние сме поели много ангажименти Стратегията до 2020 година се обсъжда от обществеността политиката на сближаване е всъщност политика на развитие, която ангажира всички равнища на управление в Европа, които работят съгласувано в името на европейските граждани. И в заключение, Европа се нуждае от нова енергия, за да се обнови, да посрещне бъдещето уверено и спокойно. И съвсем основателен е въпросът, откъде ще дойде тази енергия? За мен въпросът е ясен. Тази енергия следва да дойде отдолу Днес тя може да се отприщи чрез ангажиране на местното и регионалното равнище във всяка държава членка в името на общите европейски цели. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо. Сега от името на Европейската комисия господин Самецки има думата. Господин председател, госпожи и господа депутати, зададените въпроси са много уместни. Те говорят за вашето желание е, кохезионната политика да остане в сърцевината на европейската политика. Що се отнася до многостепенното управление, то е основен механизъм при изпълнението на приоритетите. Нарастващата взаимнозависимост между различните нива на управление се изтъкнато в консултационния документ на Европейската комисия. Политиката на сближаване е добър пример за многостепенното управление. Тя това е управление, което използва местното знание и го съчетава с насоки от общностно ниво и координира между различните нива на управление. Силата на многостепенното управление беше подчертано от Комитет на регионите в своята бяла книга от 2009 година. Там се призовава Съюза да засили многостепенното управление. По двата въпроса, свързани с евентуалното а, отказване от а, втора цел, през периода 2007-2013 година всички региони имат право на структурна подкрепа. След 2013 година комисията не е приела официална позиция. Що се отнася до третия въпрос, е, отслабването на принципа на допълняемост, това е един от основните принципи на политиката на сближаване. Целта е, е фондовете да не заместват разходи, съответните разходи от държава членка. По този начин се гарантира добър ефект на европейското, на европейското финансиране, що се отнася до измерението, регионалното измерение на политиката на сближаване след 2013 година, Европейската комисия поддържа своята, като основна своя цел да се намали различието между регионите и да се преодолее и изостаналостта на определени региони. Освен това, член 176 подчертава, че Фонда за регионално развитие има за цел да помогне да се преодолеят основните дисбаланси в региона чрез участието, чрез подпомагането на изоставащи региони и промяната на западащи индустриални региони. Що се отнася до включването на регионалното и местно различно управление в преследването на европейските цели в рамките на политиката на сближаване за 2013 година, още един път Искам да привлека вашето внимание върху консултационния документ по стратегията Европа 2020 година. Там се търси активното участие на заинтересовани лица, като социалните партньори, гражданското общество и се признава, че Реализирането на идеята Европа 2020 е решаващо за успеха. Европейската комисия все още не е разработила е, становище за това каква роля ще играе ролята на сближаване но тази политика е в състояние да мобилизира местните и регионални заинтересовани лица в осъществяването на набелязаните цели. Във връзка с вашия въпрос дали комисията смята да публикува бяла книга, в момента отделна бяла книга по териториалното сближаване не се предвижда. Политическите заключения от обществения дебат по зелената книга ще бъдат включени в законодателния пакет за периода след 2013 година, изготвени в доклада за сближаване. Той би трябвало да бъде представен през 2010 година. По вашия въпрос за ролята на Европейски социален фонд в политиката за сближаване, за да се изпълни целта за балансирано решение, политиката за сближаване играе важна роля в изпълнението на европейските приоритети. Това е, също въжи и за Европейския социален фонд, който ще продължи да изпълнява своите цели според глава 11 от договора. Необходима е съответна политика и различни, и видове, инвести... и различни инвестиции на различни нива. Инвестициите в човешкия капитал са основен е, елемент в е, тази в този набор от политики. Що се отнася до въпроса за ролята на политик на сближаване по отношение на други политики? Политиката на сближаване е най-сериозният е, социална инвестиция съобщението на комисията от 2010 година заглавено инвестиране в реалната економика подчертава ролята е, на е, тази политика за изпълнение на Лисабонската стратегия там се говори за инвестиране в инфраструктура, изследване и така нататък. Комисията се стреми инвестициите заедно с националните и местни власти да дадат максимално добри резултати. Това ще предполага сътрудничество между службите на комисията и между комисията и съответните регионални и местни власти. Един практически пример за сътрудничество между службите на комисията е практическите насоки за, за възможност за финансиране за научно-развойна дейност през 2007 година. Целта е да се помогне на бенефициентите и да е, съветва политиците при използването на тези инструменти. Що се отнася до Европейския социален фонд – привеждането на приоритетите му в съответствие с насоките за заетост, осигурява връзка между тези насоки и е, финансовата помощ. Надявам се, че отговорих на някои от вашите въпроси и очаквам да проведем интересен дебат. Сега ще чуем представителите на политическите групи. Най-напред господин Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател. Днешният дебат е свързан с оценката на политиката за сближаване. Ние искаме да направим средносрочен преглед на приложението на политиката и хоризонта 2020 година е в центъра на нашето внимание. Констатираме обаче с удивление, че не са намерени начини за... че, че няма оценка в тези документи. Ще го кажа направо. Новата комисия трябва да представи пред парламента истинските документи и да не, и да не се подиграва с регионалната политика. Бихме искали економика на познанието, зелена економика. Фиксирани са определени цели и регионалната политика е основата, на която да се постигнат тези цели. Погледнете климатичните промени, Лисабонската стратегия. Всичко това се осъществява на ниво градове и региони. Като Европейска народна партия смятаме, че солидарността е задължителна и, и за да се постигнат целите. И това е въпрос, по който комисията не ни казва нищо ясно. По-богатите региони имат известно предимство и подразделянето на европейските фондове в рамките на средносрочния преглед не е подходящият подход. И днес виждаме, че в етап на, в периода на криза е много важно този въпрос да се разреши. През 2009 година използвахме голяма част от средствата. аз лично в началото на 2010 година ще представя доклад за синергията между фондовете и научните изследвания. Накрая един въпрос. Вие казахте, че няма да има бяла книга, но парламентът е този, който ще вземе решение в рамките на процедурата съвместно взимане на решение. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ангела Крел за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Бих искала а, увода в тази тема да е малко по-интересен, но все пак а, политиката за сближаване ще трябва да се смени след 2013 година, защото вече съществуват и нови предизвикателства, различни от тези от преди, близкото минало. За нас е много важно да има солидарност между регионите. Това не е въпрос, който се поставя на обсъждане. И това означава, че всички региони трябва да могат да участват в е, регионалната политика на Европейския съюз. Освен това, трябва да премахнем всички опити за ренационализиране на политиката, за сближаване, защото тя абсолютно изисква подход на ниво общността. И освен това, гражданите трябва да имат възможност да се идентифицират с Европа. За това трябва да въведем промени и мисля, че в близкото бъдеще ще започнем отново да дискутираме приоритетите и в рамките на политиката на сближаване. Няма да можем да направим всичко във всички области, които ни се иска. Трябва да се съсредоточим, примерно, по въпросите на инфраструктурата в новите страни членки, е, развойна дейност, иновации, научно-изследователска дейност – също трябва да отчитаме и новите промени. Промените в климата, демографските промени, глобализацията. Трябва да сме в състояние да отговорим на тези предизвикателства и от гледна точка на европейската политика за сближаване. Също така и въпроса за урбанизацията не бива да бъде забравен. Не, че трябва да обърнем гръб на селските райони, но все пак огромна част от населението на Европейския съюз живее и в градове. И за съжаление, по отношение на политиката за сближаване има едно разделение в това отношение. Затова ми се струва, че трябва да търсиме, примерно, опити за създаване на мрежи или други е, варианти, но да се опитаме да хвърлим мостове между тези две области. Освен това, мисля, че отговора на господин комисара беше малко уклончив. В края на краищата в е, рамките на политиката за сближаване ние трябва да подкрепяме хората и да им даваме възможност и те да вземат е, живота си в свои ръце, да им предоставяме образование и то така нареченото да образование през целия живот, от детството до третата възраст. Затова трябва да използваме и възможностите на Европейския социален фонд, а не да се ограничаваме само с а, а, възможностите на а, кохезионните фондове. Мисля също така, че трябва да се освободим и от бюрокрацията. Благодаря, госпожо Крел. От името на либералите за две минути сега давам думата на госпожа Хесменова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дебатът за реформата на структурните фондове има фундаментално значение относно възможността Европейския съюз да притежава финансови инструменти адекватни на економическото състояние природните и човешките ресурси изправени сме пред изпитанието да прогнозираме и определим такава политика на сближаване която в крайна сметка да поддържа благополучие за гражданите. тази политика беше и е един от видимите количествено измерими изрази на европейската солидарност. но различията между някои региони са твърде драстични и не трябва да си затваряме очите пред този факт. тревожното е че се наблюдават тенденции на тяхното увеличаване което може да задълбочи неравенството и да доведе до изолираност. като представител на една от най бедните държави членки на европейския съюз пледирам един от акцентите на кохезионната политика да бъде сближаването на държавите членки с нисък доход. обръщам внимание че ние не гледаме на структурните фондове като на панацея. наясно сме че трябва да впрегнем усилия и да увеличим собствената си скорост към постигане на базовите стандарти на европейския съюз но също така предупреждаваме за възможността различните скорости на страните да доведат в подходящ момент до вътрешно преструктуриране на евросъюза. преди всичко трябва да се създадат критерии опростени условия и равен шанс при усвояване на средствата от еврофондовете и едва след това да се прилага клауза за намаляване подкрепата за държавите които не отбелязват напредък. намирам за удачно ако някои държави срещат затруднения действайки сами те да бъдат включвани в области и проблеми със значимо транснационално измерение. така европейските средства ще бъдат насочвани и към по богатите държави и техните региони с по нисък брутен вътрешен продукт. и накрая резултатите от кохезионната политика трябва да се измерват и със заетостта която тя създава. това също е показател как тя се интегрира с другите политики и осигурява добавена стойност. благодаря. Благодаря, госпожо Хюсменова. От името на Зелените давам думата на госпожа Шрёдер за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, не се каза много за ролята на политиката на сближаване в Европа. Това е в самата сърцевина на Европа, тъй като тази политика е символа на солидарност и преодоляването на националния егоизъм. Тя е инструмент за всички региони. Ето защо тук в Европейския парламент се изразява притеснение от това, че има отказ от този механизъм. Когато комисията представя тайни документи, едва ли можем да говорим за добро управление. По-добре е да се води открив диалог. Дебатът може да се води в светлината на сериозните предизвикателства, пред които сме изправени, а именно климатичните промени, демографските промени, и всичко това в условията на ограничен бюджет. Необходима ни е реформа, но реформата трябва да е по-различна от това, което се е предприемало до сега. Трябва ни устойчиво развитие. Регионите трябва да бъдат подкрепяни, но не по принципа отгоре надолу мерките трябва да се осъществяват в тясно взаимодействие с всички фактори на място. Ви свидетели сме на ползата от механизма лидер в селските региони. Необходимо е всички фактори да бъдат приобщени. Само, че за тази цел комисията трябва да прояви кораж и да каже да на механизма за солидарност. Трябва да каже, да се съгласи, регионите са тези, които да решат е, какво искат, вместо да сминава през националните правителства. Благодаря, госпожо Шродер. От името на европейски консерватори и реформатори, господин Власък, две минути. Госп господин председател, господин комисар, дами и господа. Настоящата политика за сближаване е жив организъм. Тя се променя така, както се променя и Европа, както се променят и становищата на различните страни и органи към аспектите на тази политика. За съжаление, дискусията за бъдещето на тази политика повдига повече въпроси, отколкото да дава отговори. Политиката на сближаване трябва първо да обслужва най-малко развитите райони. Е, но се поставя въпроса и за инфраструктурата, транспортната инфраструктура и качеството на живот и намаляването на бюрокрацията, свързано с освояването на фондове. Всичко това са въпроси, които трябва, по които трябва да постигнем съгласие в бъдещето. Считам, че от ключова важност е да се работи за удачното управление на европейските фондове и те да бъдат насочени към разработването и на нови технологии. Това са два аспекта, които се объединяват в програмата на така наречените интелигентни градове. Там целта е да се подобри управлението на градовете и да се даде възможност на фирмите да разработват модерни, интелигентни, така да скажа, системи за управление. Затова ние трябва да насочим към тези аспекти целенасочени инвестиции, включително и на ниво Европейски съюз. Интелигентни системи за транспорт а, могат да преодолеят проблемите на трафика в европейските градове да направят предвижването в тях много по-приятно, да дадат възможност гражданите, които са достигнали по-голяма възраст, да остават домовете си, а не да ходят в домове благодарение на помощи. Тези въпроси стават все по-належащи и затова трябва много да разсъждаваме преди да решим къде да употребяваме европейските средства. Сега от време от името на Европейската левица господин Горакис. Благодаря, господин председателю. Европейската политика на сближаване не намали различията между регионите. Напротив, тя ги засили. Дори Европейския съюз признава, че статистиката не винаги отразява действителността. Различията се засилват още повече във време на криза. За съжаление, прогнозата за следващата година е още по-неблагоприятна за всички, особено за най-слабо развитите региони. Да се подслади горчивия а, хап, а, да се залъжат работниците, да се извлекат повече средства, ако е възможно, са все цели на бюрокрацията. Но ние тук трябва да говорим за свободен пазар и конкуренция – Европейската стратегия за 2020 година е поставила целите си. Ние се нуждаем от нови форми на управление. А, такова, каквото иска и Пасок и новата левица в Гърция. Искаме ново управление. Искаме работниците да се опълчат против политиката на а, сближаване в сегашния и вид – и нека бъде чут гласа на работниците. Благодаря. Благодаря, господин Ангоракис. От името на Европа на свободата и демокрацията, господин Бафтън. Благодаря, господин председател. Що се отнася до политика за сближаване след 2013 година, един изтекал документ сочи, че финансирането от Европейския съюз за 2019 година може да се промени и да се, е, да се осъществява на регионално ниво. Секторен подход към новия, под, към новия бюджет ще се приеме вместо да се действа независимо. Предложението да се ограничи политиката на национално ниво ще доведе до това, че държавите членки ще управляват разпределението това означава загуба на финансиране, но и държавите членки, които очаква да се присъединят, ще останат без финансиране, що са в резултат страните, които в момента носят финансовата тежест като Обединеното кралство, ще трябва да финансират нарастващ брой държави членки. По- резултатът ще е намаляване на отстъпката тъй като нараства броя на държавите кандидатки, се притеснявам, че подкрепата за Уелс ще отиде към нови държави членки. Някои от най-богатите държави членки, като Норвегия и Швейцария, не желаят да се присъединят, тъй като ще трябва да плащат за победните, само че Уелс не може да си позволи това. Европейския съюз има амбиция да става все по-централизиран и федерализиран Си същевременно се отказва от принципите за регионална политика. Отказва се от сътрудничеството и компромис в интерес на консолидацията на европейците се казва, че засилените търговски и сълскостопански връзки на равенство, машинациите на бюрократите гледат на регионалното развитие като на област, в която трябва да се урязват помощите. Все по-големи части от бюджета ще трябва да се отправят към такива области за период 2007-2013 година не е сигурно дали за Уелс ще има финансиране. Смята се, че принципът на сближаване може да изчезне за богатите страни. Това ще доведе до лишаване на допъл... допълнително на гражданите от Обединеното кралство. Бюджетният преглед на Европейския съюз по всяка вероятност ще изисква, ще постави необходимостта от взимане на заеми от страна на държавата. Последиците са намаляване на програмните бюджети, намаляване на инвестициите в економиката в Уелс и намаляване на средствата вместо да има положителен ефект върху моят избирателен район, Европейският съюз ще навреди на хората в Уелс. Намаляването на финансирането за Уелс ще повлияе върху страната като цяло, ще повлияе върху селското стопанство. Време, господин председател, гражданите на Уелс и Обединеното кралство да проведат референдум за отношенията с Европейския съюз, за да решат хората дали искат да бъдат управлявани от Уестминстър или от Брасълс. Благодаря, господин Бафтън. Не виждам господин Голниш. Преминаваме към следващият оратор. Господин Пипър, две минути. Благодаря. Господин председател, дами и господа. Нека да си представим за малко европейските региони. Какво ще представляват те, ако няма политиката за подкрепа от европейско ниво? Е, те няма да имат никакъв е, инициатива и стимул за подобряване на регионалните инфраструктури, трансграничните инфраструктури, подобряване на мобилността на хората, политиката за заетост и така нататък. Е, за регионите ще е много трудно да изпълняват своите роля в е, рамките на общия Европейски съюз. Тоест, е, съюза ще изгуби своя облик а, ние сме регионите присъстват, европейската политика присъства в регионите и не е възможно да присъства там, ако няма съответните фондове. А, говори се, че трябва да се съсредоточим само върху най-слабите региони, но какво ще се случи с европейското измерение, ако останем само в тези региони? Мисля, че Европейския парламент не е готов да подкрепи една подобна политика на сближаване. Не трябва обаче, разбира се, да загърбваме и предизвикателствата като климатичните промени, промените в демографския облик. Трябва да ги интегрираме в европейската политика, но тази политика трябва да има и ясно количествено измерение, така че да има ясна политика, да има прозрачност за това, кои страни имат проблеми с освояване на фондовете. И очакваме от комисията предложения за бъдещето на политиката на сближаване. И абсолютно сме против всички опити за ренационализиране на тази политика. Благодаря, господин Пипър. Сега давам думата на господин Ставракакис минута и половина. Благодаря, господин председател, Съгласен съм с преждеговорившия. Искам да изтъкна, че не можем да приемем е, една политика на сближаване е, след 2013 година, която прави разграничения между регионите на Европейския съюз е, с евентуален отказ от цел 2 и изключване на органите на местно самоуправление от планирането и изпълнението на общностните програми. Защото според нас бъдещата политика на сближаване трябва преди всичко да бъде обща европейска политика, прилагана във всички региони. На второ място тя трябва да има достатъчно финансови ресурси да постигне своите цели и да има опростени правила за прилагане, за да може да добави по-голяма стойност. Стратегията за 2020 година ме разтревожи, защото там изобщо не се говори за политика за сближаване, а тя е отлично средство за изпълнение на Лисабонската стратегия и е доказала възможностите си да даде ценен принос. Една от причините е, за голямото значение на политиката за сближаване е приноса ти към изпълнението на плана за економическо възстановяване. Тук става дума за солидарност, за растеж, за подобряване на положението на европейските граждани – Искам да ви уверя, че непрекъснато при всяка възможност ще напомниме на комисията за това. Благодаря господин Ставракакис. За минута и половина господин Терер. Благодаря господин председател, колеги. Изискванията на регионалната политика с изисквания на практиката. Така Европа става видима на локално и местно ниво. Съответните власти работят в тясно сътрудничество и трябва да поддържат връзки с европейското ниво. Призовавам комисията в близката бъдещата политика за сближаване да обърне повече внимание на малките и средни предприятия, да подкрепя местните общини, местните власти и да ги ангажира по-активно в политиката за сближаване. Необходими са инвестиции, необходими са инвестиции в инструктурата, но трябва да направим така, че иновациите, трансфера на технологии да бъдат достъпни за малките и средни предприятия. Също така трябва да направим необходимото за създаване на нови работни места. Това е всъщност основата на политиката на сближаване. Благодаря сега господин Алфонс една минута. Благодаря, господин председател. За групата на зелените политиката на сближаване е, е много ясен признак и пример за солидарността. Европа става по-силна винаги, когато се проявява солидарност. Въпросът за нас е много важен. Може ли Европейската комисия да обърне внимание на следните въпроси? Политиката на сближаване е приоритет, следователно трябва да бъде и бюджетен приоритет. Второ, ролята на партньорството за регионалното развитие. Ренационализацията на тази политика според нас е неприемливо. Трето, сближаването трябва да може да се използва, за да преодолява трудностите в економическото развитие в градските райони, в селските райони които страдат от структурни проблеми. Регионите на Европа би трябвало да отговарят на изискванията за получаване на помощ от регионалната политика. Европейския съюз трябва да може да се намесва всеки път, когато тази политика е застрашена. Сега, благодаря ви. Давам думата на госпожа Ерн за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Изключително голямо значение имат тези разисквания, защото те опират до естеството на Европейския съюз. Той пазар ли е или социална политика? Когато обсъждаме бъдещата политика на сближаване, трябва да имаме предвид е, необходимостта от засилване на структурните фондове. Европа трябва да направи повече а не по-малко за целта. И връщането на национално равнище, дори на част от сегашната политика на сближаване, ще бъде катастрофално. Дори за Германия и за регионите в източна Германия. Различията между отделните региони в Европейския съюз се засилват от известно време. И държа да заявя, че трябва да се е, признае е, положението на тези е, региони, които не отговарят на социално-економическите показатели. Госпожи и господа, подкрепата на Европейския съюз е много важна за местното равнище, защото там има много голям потенциал за економиката и за финансирането, а и там най-тежко удари кризата. И сега няколко думи за граничните райони. Господин комисар, там трябва да се направи много. Там трябва да се инвестира, а като че ли не го правим. Благодаря, госпожо Ернст. Давам думата на господин Обермайер за две минути. Благодаря, господин председател. Обеден съм, че сигурно сте дочули за съществуването на таен документ, който създаде силни тревоги относно бъдещето на политиката на сближаване след 2013 година. Оказва се, че тя, ориентацията й ще се промени на напълно регионалното измерение ще отпадне, ще се ограничи солидарността и многостепенното управление, което е в противоречие с Лисабонската стратегия. И в цел втора, конкурентоспособността и така нататък. Във всяка държава членка има страни по цел 2 това означава, че брой на засегнатите райони ще бъде много голям. Оправданието за всичко това е, че има че различията между отделните държави членки са толкова големи, че е необходима нова бюджетна политика. Мисля, че тук се има предвид присъединяването на Турция и допълнителните финансови потребности. Мисля обаче, че трябва да се каже пределно ясно, че успеха на политиката на сближаване изисква участието на регионалното ниво. Мисля, че можахме да покажем, че сме използвали ефективно европейските бюджетни кредити и ако не бяхме включили на регионите, нямаше да постигнем добри резултати. Не съм убеден и очаквам отговор от комисията. Благодаря. Господин Кадек, две минути. Господин председател, скъпи колеги, нашата група подкрепя категорична и добре финансирана политика на сближаване, която да спомогне за сближаване на регионите. Смятаме, че за да бъде ефективна тази политика трябва да се реформира и подсили. Парламентът и Европейската комисия трябва да се ориентират към максимална прозрачност. Много се радвам, че Комисията по развитие създаде група за размисъл по политиката за сближаване. Консултациите по бюджетите за след 2013 година трябва да участват всички фактори държавите, членки, регионите, парламента и комисията. Не може да се отслаби регионалното и местно ниво, които придават и смисъл на тази политика. По, що се отнася до финансовия план, сме изправени пред, пред една несигурност за бъдещето. Датата за края на сегашната рамка не е сигурна. Ето защо е необходимо да се е, запази стабилно финансиране. Задължително е да се отхвърли всяка перспектива за повторно национализиране на политиката на сближаване, тъй като ще се отслаби регионалното измерение на тази политика. Очакваме от комисията решително отношение по подготовката на бяла книга за политиката за сближаване. Що се отнася до разпределението на средствата по фонда, ние не сме егитали... е... Е... не сме привърженици на уравниловката, но трябва да се отчита разликата между районите. Политиката на сближаване трябва да се да се ориентира не само към най-бедните райони, а всички региони. Задължително е парламентът да да взаимодейства с регионите. Фондовете трябва да бъдат разпределени по ефективен и справедлив начин. Благодаря. Благодаря, господин Кате. Господин Кортес има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Първо искам да поздравя всички е, социални организации, които са представени в Копенхаген и работят за борба с климатичните промени, ние трябва да представим силна европейска политика и да се борим против всякакви опити за ренационализация, защото това не само подпомага регионите, но издига и авторитета на Европейския съюз централизираното управление и управление на много нива е от ключово значение за успеха на политиката за сближаване. Също така са необходими инструменти за моментите на преход. Те са много удачни. Те подпомагат растежа на районите, които се намират в е, затруднение и на изостаналите райони. Сега госпожа Фигуера. Една минута. Благодаря, господин председател. С голяма загриженост следим събитията около реформа на бюджета и особено и във връзка с политиката на сближаване в е, времена на тежко социално неравенство и економическа криза. Трябват ни ясни цели в тази област и не бива да се правят опити е, за връщане на общностните е, политики, е, било то за селското стопанство или рибарството на национално равнище. Особено значение има това за най-отдалечените и периферни райони. Същевременно има много признаци за отслабване на сближаването. Финансират се действия и лица, които нямат нищо общо с сближаването, като например Европейската стратегия за 2020 година, политиката свързана с измененията на климата и така нататък. Критериите за подбор и управление са най-важни за политиката на сближаване след 2013 година и искаме тя да бъде адекватна. Благодаря. Благодаря. Тексейра, две минути. Комисари. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми депутати. Изключително важно е да се проведе тази дискусия за бюджета и да се мисли как ние можем да допринесем за прозрачността, за устойчивостта на проектите финансовата перспектива след 2013 трябва да бъде основана на базата на солидарност. Регионите имат нужда от подкрепа. Трябва да имаме предвид някои основни моменти, когато формулираме политиката за сближаване – Комисията коментира някои от най-важните аспекти. Повече гъвкавост, упростяване на процедурите, по-голяма ефективност, търсене на по-конкретни резултати от политиката. Но има и моменти, които ни притесняват. Като, например, е, нуждите на най-отдалечените региони. Тук имам три коментара. Що се отнася до тези региони? Трябва да има альтернативни решения – да се търси добавна настойност на политиките. Е, по отношение на цел 2, трябва да мислим как действаме в най-отдалечените региони, защото там може да има и отрицателни резултати. Също е, спазването на критериите. Изключително важно е. Структурните фондове трябва да отчитат конкретните е, конкретната картина на отделните региони. И трето, член 349 от договора. Трябва да му обърнем изключително внимание, когато става дума за разпределението на структурните фондове. Защото в много, на много места има вече много тежка социална и економическа ситуация. На много региони имат нужда от постоянни сред помощи и средства. Благодаря. Сега давам думата на господин Оленичек. Една минута. Благодаря, господин председател. Политиката на сближаване днес дава възможност на държавите членки да изграждат инфраструктура, пътища, железници и така нататък. Благодарение на тази политика се, ще се създават нови работни места в бъдеще. Ще се правят инвестиции и в околната среда. Оценката, когато се прави оценката на политиката до сега, трябва да се даде отговор на въпроса какво ще стане след 2013 година. Европейския парламент трябва да каже ясно, че ние не сме съгласни с повторното национализиране на политиката след 2013 година. Освен традиционните дейности и подкрепа за традиционните механизми, трябва да се дава подкрепа на науката, новаторството, създаването на работни места и борбата срещу глобалното затопляне. Политиката на сближаване трябва да се ориентира повече към селските райони. Необходимо е тя да се е, осъществява възоснова на региони и макрорегиони. Благодаря много. Господин Дойч за две минути. Скъпи колеги, ще повдигна накратко три въпроса, свързани с ролята на регионалното развитие. 20 години след падането на Берлинската стена и 20 години след възстанието в Тимишуара в Румъния, нашият колега Токеш с нощи се е, из, направи изказване. А, надяваме се, че а, скоро ще дойде времето, когато няма да има стари и нови държави членки, а ще има само един, евро... ще има само един европейски район. Това това трябва да намери израз и в политиката на сближаване, която е една от основните политики. Ако държавите членки са равни, не можем да си представим реформа в политиката, при която държави, които са се присъединили през 2004 и 2007 година, ще загубят от новата политика. Не можем да приемем такава една реформа. Що се отнася до следващия въпрос на и тайните документи, не, не, неприемливо е държава, комисията да прави декларации, които не знаят нищо или които не са верни. Аз мисля, би трябвало да мога да разчитам на ясна позиция от страна на комисията, що се отнася до развитието на селските райони. Убеден съм, че то трябва да бъде в центъра на политиката на сближаване. Задължително е да се разполагаме с достатъчно ресурси, за да се финансира това развитие. Мисля, че също така трябва да се обърне внимание е, и на това, как политиката за развитие на селските райони да стане част от политиката на сближаване. Благодаря, господин Алвес. Благодаря. Политиката на сближаване е един от основните инструменти на Европейския съюз. И за да можем да направим така, че европейските граждани да имат еднакъв потенциал, независимо къде живеят, е изключително важно да създадем един общ европейски дух, да развиваме, ефект, да осигуряваме ефективно развитие. Аз лично съм обезпокоен от предложенията на комисията, защото не смятам, че трябва да приемаме опитите за свеждане отново на национално ниво на финансирането за сближаване. По този начин ще лишим тези политики от ефективност. Това трябва, не трябва да се случва. Необходимо е да има политика на европейско ниво и тя да е адаптирана към нуждите на най-нуждаещите се региони, за да могат да се развива и техния потенциал. На базата на предложенията на комисията това за сега не може да бъде постигнато. Благодаря, господин Алви. Сега давам думата на господин Кели за две минути, моля. Благодаря, господин председателю. Също като колегите съм загрижен от някои тенденции, посочени във вътрешния документ в общата картина на нещата. Това, което най-много ме тревожи е предложението да се преразгледа целите за конкурентоспособността. А те имат първостепенно значение за развитието на селските райони. Технологичните паркове ще придобиват все по-голяма актуалност в бъдеще – и допринасят максимално за сближаването. Много важно е да отбележим, че има огромни различия в бедността между отделните райони. Критерият БВП на национално равнище е неуместен. Покупателната способност е един много по-уместен Критерии, защото на местно равнище много често тя е по-малка, отколкото средната за страната. Трябва да се потърси синергията между научно-изследователската и развойната дейност и развитието. Много добре разбирам, че има някои допирни точки с общата селскостопанска политика, но не, бъде да, е, не бива да се допусне изтласкване на политиката на сближаване на заден план. И трябва да се води решителна битка срещу измамите и злоупотребите. Защото все повече ставаме свидетели на а, сигнали за това, че се отклоняват средства, а те трябва да стигнат до тези, които се нуждаят от тях. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Преминаваме, госпожи и господа, към процедурата на спонтанни изказвания. Желаящите, които искат да вземат думата, привличат вниманието на председателя. Много заявиха вече желанието си. За това ви моля, нека да не удължаваме списъка. Госпожа Лукашевска. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз представлявам региона Под Карпаче в Южна Полша регион, в който живеят динамични хора и имат седалище много компании. Наскоро се създаде така наречената авиационна долина, но останалата част от региона е беден е, и ние се опитваме да се преборим с бедността, е, с е, широк набор от програми. Ние не искаме подаяние, искаме конкретна помощ, за да подобрим економическия климата. Искаме всички промени в финансовите приоритети да бъдат плавни, а не неочаквани и резки Регионите са тези, които трябва да реализират политиката на сближаване, тъй като това дава най-добрите резултати. Да не забравяме, че политиката на сближаване е и в сърцевината на европейския проект. Благодаря, госпожо Лукашевска. Госпожа Верхейн. Развитието на регионалните структури е основен инструмент за политиката за сближаване, насочен към нуждите на регионите, към нуждите на местното развитие и на гражданите на място. Защото така се преодоляват разликите между регионите и се посрещат местни нужди. Тези политики са ефективни на местно ниво, но са необходими по-ясни и по-прозрачни процедури, за да е ясно, че средствата се използват по предназначение. Развитието на местните и регионални структури е много важно. Тази политика трябва да бъде засилвана, но е необходима и повече яснота, повече прозрачност, повече ангажимент на страните членки. Ние искаме да развиваме тази политика и в никакъв случай да не се връща разпределението на средствата отново на национално ниво. Благодаря сега господин Берхеян. А всъщност господин Вон, извинете. Благодаря, господин председател. Уелс по всяка вероятност е може би най-засегнатият район. Причината е, че много от тях, че там се там бяха предоставени много средства. Мисля, че ако бъде прието предложението на комисията, то ще има сериозни последици за Уелс ще има последици и за останалите региони. Ето защо според мен е задължително всички депутати от този парламент да настояват комисията да приеме предложения, които са приемливи за нас. Предложения, които ще позволят на всеки регион в Европа, който има право на средства да ги получи. Също така, у нези региони, които не отговарят на изискванията за след 2013 година да получат преходен статут. Благодаря. Господин Голниш, върнахте се в крайна сметка. Ще ви дадем думата, но само за една минута. Благодаря, господин председател. слушах с голямо внимание изказванията на колегите мисля, че можем да извлечем две заключения. Първо, тайната, в която е обвития мистериозния документ на комисията, и това е причината, поради която очакваме с нетърпение обяснението на комисията. Второ, един много странен аспект, който се състои в предефиниране на политиката на териториално сближаване около едни съвсем нови елементи, аз имам предвид въпроса за външната политика. Знаем, че това е приоритет за върховния представител, но в много по-малка степен в тази област, когато обща сълскостопанска политика беше принесена в жертва на законите на пазара, се е много интересно комисията да ни уточни какви ще бъдат от тук нататък нейните цели, също така и въпросите на климатичните промени, които не са свързани с политиката на сближаване. Благодаря. Господин Палоне има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Аз съм... Споделям безпокойствата, изразени тук от доста колеги. Като се има предвид економическата криза и опитите за преодоляване, надяваме се, че вътрешен продукт ще нарасне в следващата година. Но, вероятно, едва през 2010 ще можем да се възстановим и затова са необходими и повече инвестиции от гледна точка на цел 2 трябва да се запази разпределението на регионите, които получават средства по, тази, по този раздел. Там интереси има Италия, но не само Италия. Много други страни искат да се запази това разделение и да не се отдават цели средства само на най-изоставащите региони. Мисля, че ако се изостави това разделение на трите вида региони, е, това ще засегне не само Италия, но и много други страни. Благодаря, господин Палоне. Господин Регнер за една минута. Госпожа Регнер, извинява се председател. Тук много се говори за европейския социален модел, но той не е добре отразен в политиката на сближаване. Затова аз призовавам за самостоятелен европейски социален фонд, който да е по-гъвкав и финансово мощен. Засилените е, действия и отпускането на средства трябва да обхващат 7 годишен финансов е, период. Такъв фонд може да се ползва от регионите за преодоляване на различията между тях. Това по сегашната структурна политика е невъзможно. Така фондът ще може да реши проблемите с високата безработица, неравноправното положение на жените, е, възможности за допълнително образование, обучение и така нататък. Благодаря, господин госпожа Регнер. Сега госпожа Краца. Една минута. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че решението на комисията да проведе днешния дебат е много полезно. Дебатът е изключително важен, тъй като разгледахме различни въпроси и различни измерения на политиката на сближаване след 2013 година. Разгледахме също така и природата на Европейския съюз. Дебатът се води в много важен момент от развитието на Европейския съюз. От една страна Лисабонския договор допринася за интеграцията вътре в съюза, но от друга страна продължаваме да изпитваме трусовете от финансовата криза. Ясно е, че Европейския съюз изигра голяма роля в насърчаването и развитието на вътрешния пазар и сближаването. Бих помолил Европейската комисия да каже, да даде ясен отговор по два въпроса, които притесняват Европейския парламент. Ще предприемете ли новаторски мерки във връзка с повторното национализиране на политиката на сближаване. Вторият въпрос е какво е бъдещето на втора цел, тъй като това е изключително важно за целия европейския пазар. Благодаря, госпожо Краца. Господин Каленбах. Госпожа Каленбах, извинявайте, има думата. Господин председателю, Аз мятам, че тук а, е, в Европейския парламент нашата задача е да създадем ранкови условия, така че всички граждани, независимо от това където живеят, а, е, а, е, да се радват а, на а, възможно най-високо качество на живот. Именно за това ни трябва мощна политика на сближаване – Различни са природните ресурси на държавите членки и да за това е необходимо сближаване, но като че ли е, то се отклонява от първоначалната си цел. Не е нужно да се връща е, вземането на решения и управлението на национално равнище, защото това ще застраши е, изискванията за прозрачност – и може да доведе до засилена бюрократичност. Трябва да мислим европейски и да действаме регионално. Благодаря, госпожо Каленбах. Сега давам думата на господин Матула за една минута. Președинте, consider această dezbatere privind viitorul. Благодаря, господин председател. Мисля, че дебата по бъдещето на политиката на сближаване 2013 година е много важен, особено като се отчитаме факта, че преживяваме економическа криза. Различията между развитието на отделните региони в Европа се засилват. Тези региони се нуждаят от по-нататъчно прилагане на политиката. Различията между регионите трябва да се преодоляват бързо. Разбира се, участието на регионалните и местни власти трябва да се засили, но регионите не бива да смятат, че постепенно, че Европа постепенно ги изоставя Моята страна, Румъния, смята, че би било много полезно сегашната политика на сближаване да продължи и след 2013 година, като се съчетаят националните средства е, с Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря, господин Матула. Следващият оратор е госпожа Пападопол за една минута. Благодаря ви много, господин председател. Аз също съм на мнение, че политиката на сближаване е двигател за повече солидарност в Европейския съюз. Настоящата криза причини много проблеми, огромен натиск се упражнява върху най-уязвимите групи, големи различия се появяват, има безпокойство в страните. Но това е и предизвикателство. В момента има непосредствена нужда да засилим европейската солидарност, да се прилага европейска политика за сближаване с по-високи критерии за развиване на инфраструктура, за развиване на трансгранично сътрудничество. Ние сме против е, национализацията на с политиката за сближаване, против бюрокрацията, против тайното разпределение на фондове, против отпадането на цел 2, което ще има огромно въздействие върху средноморието. Ние сме за прозрачност при разпределение на фондовете, за ангажиране на местните и регионални власти, за удачни реформи, които са необходими за правилно разпределение на финансирането нето за постигане на целите до 2020 година. Ние също искаме специално отношение към най-отдалечените райони, включително и Средиземноморието. Благодаря, госпожа Пападополу. Сега господин Лухан, една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, усилването на управлението на много нива, засилване на потребността от координирани механизми. Много често органите на местното самоуправление се сблъскват с затруднения, тъй като те нямат достатъчни лостове за въздействие върху провежданата политика. Затова е важно да се прецени въздействието на проектите и програмите, които се финансират от Европейския съюз. Как Европейската комисия ще подкрепи действията на органите за местно самоуправление за да могат те да разработят една стратегия, която да е всеобхватна и устойчива. Искам да знам какви инструменти ще бъдат разработени от Европейската комисия за органите на местното самоуправление. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лухан. И последният оратор – Господин Сикерски за една минута. Уважаеми дами и господа, кохезионната политика е в основата на политиката за развитие. Тя позволява на регионите да станат по-устойчиви. Мисля си, че изпадаме в две крайности. Някои хора и искат тази политика да бъде абсолютно всеобхватна, а други искат тя да бъде прекалено ограничена. Аз смятам, че най-важната цел на тази политика е да гарантира балансирано развитие в различни сфери. Трябва да има една кохезионна политика за селските райони и друга за градските. Нека да не забравяме, че след последното разширяване ние сме много нееднородни. Затова не можем да предложим равни условия за всички. Същевременно трябва да се борим срещу последиците от економическата криза, отрицателните тенденции и промяната в климата. Едно нещо е сигурно. Необходима ни е последователна и продължаваща кохезионна политика, която да ни позволи да отговаря на предизвикателството на днешния ден. Дами и господа, имаме още малко време. И е важно да покажем гъвкавост и добра воля. За това давам думата на госпожа Тичао за една минута. Президенте, aș dori să adaug la cele spuse de colegul meu faptul că atunci când vorbim de orașe inteligente... Благодаря, господин председателю. Искам да добавя към казаното от колегите, че когато говорим за интелигентни градове, е важно да инвестираме повече в енергийната ефективност на сградния фонд. 90 процента от сградите, които съществуваха преди 20 години, все още съществуват и днес. За това би трябвало енергийната ефективност да получи по-голяма квота от фондовете за регионално развитие, които ще бъдат използвани от държавите членки. И те трябва да бъдат използвани именно за тази цел повишаване на, на енергийната ефективност. Мисля също така, че трябва да подобрим обществения транспорт, за да подобрим и възможностите за движение на хората в градска среда. Аз е, бя, проявих добра воля към госпожа Тикал, за това сега давам думата за една минута и на господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Колегите говориха за основните теми в този дебат, за това искам да засегна два основни въпроса. Първо, в много случаи има възможност да се използват средства от Кохезионния фонд, но заради бюрокрация това не е възможно. За това е необходимо да се рационализират процедурите. Това ще ни позволи да се доближим до европейското единство. На второ място, ние смятаме, че вече и излизаме от економическата и финансова криза, която мобилизира толкова много сили в целия свят. Ако искаме да подкрепим онези региони, които са в нужда, трябва да чуем от комисията какво прави за хората, които са в уязвимо положение, например младите хора. Това е основна позиция на нашата група, когато става дума за социална економика. Само тогава можем да храним оптимизъм за бъдещето. Благодаря. Сега е, комисарят Самецки от името на комисията. You, Благодаря, господин председателю. Първо, няма съмнение, че кохезионната политика ще има много голямо значение за осъществяването на стратегията Европа 2020. Тази стратегия ще откликне на множество глобални предизвикателства и кохезионната политика ще бъде от възловите инструменти, с които ще разполага Европейският съюз, с които ще разполагат и държавите членки за преодоляване на тези предизвикателства. Затова опасенията, че кохезионната политика ще бъде откъсната от осъществяването на общата стратегия на Европейския съюз са неоснователни. На второ място, на този етап доста въпроси, например географски обхват, обхвата или съществуването на региони по цел 2, надлежно основание за финансиране, преходни условия или статусът на отделни групи от региони, тези въпроси поставени от почитаемите евродепутати, все още нямат ясен отговор от страна на комисията. А, признавам това и съм го признавал. Причината за това е, че се води много задълбочена дискусия между отделните служби на комисията, както и между комисията от една страна и експертите на държавите членки. Тези дискусии ще доведат до изготвяне на, на цялостна позиция е, от страна на комисията през 2010 година. През сидните месеци въпросите и проблемите, поставени в тази зала, следва да намерят своя отговор. Комисията ще го намери. Най-сетне искам да благодаря на всички почитаеми евродепутати за техните въпроси и предложения. Те подчертават и потвърждават значението на кохезионната политика а, е, като инструмент за дългосрочни инвестиции необходими за надграждане на ръста и потенциала на Европейския съюз, неговите държави членки и отделните им региони. Е, ще отнеса всичко казано от вас в Брюксел, ще го предам на службите на комисията и на своя правоприемник. Комисията ще продължи разговорите с Европейския парламент е, в бъдещите месеци във връзка с е, по-нататъчното развитие на кохезионната политика. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разговорите по тази точка от дневния ред. В такъв случай прекъсваме заседанието до 11.30, когато ще проведем гласуване.